Е, сесия. Искаме да минем през първите точки от дневния ред преди неговото пристигане. За първи път заседаваме след коледната вакансия, така че, макар че е малко късно, искам да пожелая на всички, които присъстват в залата, на колегите, на преводачите, на персонала, честита и успешна нова година. Моля ви да запазите тишина. Първата точка е приемане на дневния ред. Предлагам ви да го приемем с следните изменения. Първо, някъде се загубих. точката, свързана с преходните технически мерки, доклада на госпожа Грелие. Ще разгледаме тази сутрин. Всъщност планирахме да разгледаме тази сутрин, защото господин Галах искаше тази точка да се обсъди заедно с комисията и съвета, но сега господин Галагър няма да може да присъства на заседанието, така че ще отложим тази точка за следващия път. Освен това, имаше проблем с последната точка в дневния ред. Не мога да видя къде е тя. Последната точка Не, не. Финансовите мерки може би. Ah, sí, el programa de, de apoyo para la consolidación de la política marítima integrada, que es el último punto del día de... de... Подкрепата и по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Това е точка 8. Тази точка няма да я разгледаме, тъй като госпожа Патрал е болна. Ще я заменим с точка 13 относно Комисията за рибарство в Западния и Централен Тихи океан. Значи точка 13 тази сутрин ще бъде разгледана на мястото на точка 8. Това са промените. Нека да преминем към точка 2. Одобрение на протокол от заседанието от 30 ноември и 1 декември. Ако днес и утре не получим коментари, протоколите ще се считат за одобрени. Точка 3. Съобщения на председателя. Всъщност нямам такива. И така стигаме до точка 4. Размяна на мнение с господин Фазекас, унгарски министр на развитието на селските райони, председателстващ съвета относно приоритетите на унгарското председателство. Ако не се лъже, министъра пристигна. Нека да го поздравим.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 Okay. Bueno, eh, en primer lugar... И така. Искам да приветствам тук господин Шандор Фозекош, унгарски министр на развитието на селските райони, председателстващ съвета. Той ще говори с нас относно приоритетът на унгарското председателство. Добре дошъл, господин министр, в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент. Искам да ви пожелая всичко най-добро за вашите 6 месеца на председателство. Очакваме много от вас. Надяваме се, че някои нерешени въпроси, свързани с работата на нашата комисия, ще намерят своето решение. Не искам да отнемам от времето ви за изказване. Преди да ви дам думата, искам да кажа, че след вашето изказване ще имаме дебат. Има три неща, които са от особен интерес за нашата комисия. На първо място реформата на общата политика в областта на рибарството. Както знаете, би трябвало по време на вашето председателство да получим предложенията на комисията. Сроковете още не са определени. Надяваме се, че вие ще помогнете на парламента да окаже натиск върху комисията, за да получим предложенията по време на вашето председателство, за да имаме поне един начален политически дебат по тези предложения. На второ място, нещо, което много ни притеснява, става въпрос за плановете за управление. Както знаете, има два плана, които са блокирани. Плана за Хамсията и за Сафрида – Това са планове, за които парламента искаше да има споразумение на първо четене. Искахме това да стане до края на годината. Искаме да разберем обаче каква е позицията на съвета относно това първо четене. Е, това е много важна тема за всички институции, защото тези планове са ни много важни инструменти за управление. И факта, че те са блокирани, означава, че някои нови предложения, които биха могли да бъдат направени, например за мерлузата, също са блокирани. Надяваме се, че председателството ще набере темпо по тази тема. Парламента е готов да демонстрира гъвкавост. Естествено, това не означава, че ще се откажем от правните основания, които ни дава Лисабонския договор. И накрая, и с това ще ви дам думата, важна тема е и споразумението за рибарство с Марокко. Знаете, че то ще изтече на 27 февруари За наше голямо очудване никой не реагира. Много различни позиции има относно това дали споразумението трябва да бъде подновено или не. Важното обаче е, когато стигнем до 27-ми, да знаем какво ще се случи, защото не знаем какво става. Корабите ще чакат в териториалните води. Не знам какви ще са последиците от всичко това. Не искам да отнемам повече от вашето време. Знаете, че Европейския парламент иска да участва в международни заседания, съвета има позиция, която за нас е непонятна. Парламента и комисията са готови да проявят по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за участието на парламента. Ще дам само един пример. Аз бях наблюдател от името на Европейския парламент на декемврийската пленарна сесия на комисията за Западния Тихи океан имаше едно писмо от съвета, бях номинирана за наблюдател, отидох там. Беше много интересно, между другото, когато се върнах от а, своята почивка, Разбрах обаче, че има едно писмо, изпратено до председателя на парламента, в което се казва, че аз всъщност не съм имала право да присъствам на тази среща. Това се случи един месец след като присъствах там. Това звучи като виц, ама е истина. Така че, господин министър, вие естествено не сте министър от страна която се гордее със своите мигриращи риби, но въпреки това сте доста голям експерт, така че ви давам думата. Заповядайте. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretettel üdvözlök! Благодаря. Госпожо председател, дами и господа, добър ден на всички! Първо искам да благодаря на госпожа председателката за вълводните и думи. Въпросите по политиката на рибарството, важността на рибарството, това са въпроси, които са изключително важни. И по време на цялото председателство на Унгария аз ще ги наблюдавам. Унгарското председателство възприема тези въпроси не само като економически. Аквакултурата и рибарството определят е, поминъка и храната на няколко милиона хора в е, Европа, създава работни места и дава възможност те да се прехранват. Председателката спомена, че моята страна няма големи традиции по отношение на морската политика и на политиката на рибарството. Но това може да се окаже предимство. Защото може, имаме гледната точка на страничен наблюдател, без да бъдем директно засегнати от тази политика. Аз съм убеден, че и настоящето и бъдещето на европейската политика за рибарството е изключително важна за нас. Една от най-важните приоритети е устойчивостта на тази политика. Това е и един от нашите приоритети. Искам да подчертая, че аз лично и унгарското председателство ще работят в тясна връзка с Европейския парламент и особено с Комисията по рибарство, защото вие имате една много важна роля в законодателния процес. От една година вече работим по силата на Лисабонския договор и много се радваме, че сътрудничеството ни с парламента по... през този период беше добро. Когато се разглеждат законодателни предложения, се надявам, че ще постигаме добри резултати. Аз съм за открито за консултации с парламента и преди да дискутирам програмата на председателството, искам да благодаря на господин Крис Питърс. Най-искрено, това е моя предшественик в председателството. В е, стаята има много звънящи телефони и това пречи на преподачите. Благодаря отново на господин Крис Петърс моите искрени благодарности за неговото сътрудничество. Според е, нашите планове, рибарството ще влезе в дневния ред на съвета през април и през юни по-конкретно. Ще дискутираме многогодишните планове за рибарството и по силата на Лисабонския договор ще си сътрудничим и с вас. Общата политика по рибарството е много важна и ние в Унгария сме наясно с основните проблеми. Първо ще изчакаме предложението на Комисията за общата организация на пазара. Предложението за продължението на Европейския фонд за рибарството ще остане за вероятно за моите полски колеги. Бъдещето на Европейския съюз зависи от начина по който ние подхождаме към най-важните общи политики и общата политика за рибарство е една от тях. Две са ролите, които ние имаме в този смисъл, особено свързано с общата селско-стопанска политика. Първо да се запазят постиженията и второ да се справим с новите предизвикателства. Ние считаме, че политиката по рибарството е много важна с цел да се постигнат очакванията на, Европ... на хората от Европа – а също така да се осигури и безопасност и сигурност на храните в съответствие с съответното законодателство. Политиката за рибарство няма да засяга само отрасъла на рибарство, а и е, съответното производство на хранителни продукти. Трябва да сме наясно, че рибарството има огромно въздействие върху морската среда и това е едно огромно предизвикателство огромно предизвикателство за изготвяне на интегрирана политика за морето, включително и за рибарството. Защото тази политика създава работни места за ежието и дава възможност да се решават и демографски проблеми дори. Това са социалните и економически аспекти на политиката за репарството, което не бива да, които не бива да забравяме винаги, когато я обсъждаме. Развитието на европейската аквакултура е също основен елемент от общата политика по рибарството. И е много важно нашия вътрешен пазар да бъде задоволен с продукти на аквакултура. През май комисията ще има предложение. Ще има обмяна на мнение през юни в съвета по тази тема. Друг важен аспект на унгарското председателство е необходимостта да се засили Европа. тази Европа, която ще оставим на бъдещите поколения. В такъв смисъл не бива да забравяме проблемите и на е, рибарите в Европа. Не бива да работим само за краткосрочните им интереси. Трябва да се мисли в дългосрочен план. Миналият месец се проведоха важни преговори за квотите, за допустимия улов и в такъв смисъл е много важно изготвянето на многогодишни планове, защото те осигуряват постигането на политическите ни цели в дългосрочен план, както и това да бъдат приемливи тези цели. Като определяме дългосрочни цели, трябва да поставяме конкретни економически и политически задачи и да ги постигаме. Тоест едно дългосрочно мислене, едно планиране в дългосрочен план е много важно за нас. Що се отнася до квотите и Minden meg fogunk tenni azonban a közös... И Сафрида, трябва да кажа, че в съвета има разногласия по компромиса. Ние работиме много за това да постигнем обща позиция в съвета. Разбира се, това съгласие първо трябва да се постигне в съвета, след това да се търси и единодушие между съвета и парламента. Трябва да има равновесие между областите, в които различните институции имат правомощия и в е, тази област е, на политиката по рибарство, която се развива много бързо, това е много важно. Все още такът преговори в съвета и не знаем какъв ще е резултата. Вашата позиция е ясна и ние съответно ще реагираме. Съвета е убеден, че настоящия план не е в съответствие с договора и ще трябва да бъде изготвен нов. Става дума за хамсията. Нашите колеги в Балтийската област много отдавна чакат нови и дългосрочни планове за сьомгата и за дълбоководните риби. като по този начин ще можем да гарантираме бъдещето за всички рибни запаси в Балтийския регион. Това би било едно голямо постижение. Това ще е първия план, в който подхождаме и съображения за екосистемата. ще се отчете въздействието на плана и върху хищните риби, трябва да се търси и мерлузата, трябва да се търси баланс, равновесие върху за политиките спрямо различните видове. Така че през юни ще продължат преговорите по тези въпроси. Искам да засегна още три въпроса, които станаха за нас от Бел... Белгийското председателство. Всички тези три аспекта, по които работиха белгийците и по които ще работим нас, е да постигнем напредък в е, прилагането на Лисабонския договор. Първият е преходните технически мерки в Северно море и Атлантически океан. Най-късно до януари трябва да се постигне съгласие по тях, за да се даде достатъчно време за приемането им и правното им прилагане. Ако не успеем да направим това, ще остане един правен вакуум. Доколкото разбирам, вие днес ще обсъждате в вашата комисия това предложение. Второто е изпълнението на мерки за рибарството в Средиземноморския басейн. Тук комисията има своята роля, има различни мнения по това какво те трябва да правят. Надяваме се, че ще се постигне, ще сближат мненията на парламента и съвета и ще минем през този документ още на първо четене. Разбира се, позициите на различните страни членки се различават е, и всеки не отстъпва, така че маржа за маневри е много малък. Трето е, е, са измененията по финансирането на общата политика за рибарството и морското право. Мисля, че това са въпроси, които могат да бъдат решени доста бързо. Сега в нашите дейности в западните води. Това е ключов момент, с който ще се занимае унгарското председателство. egy 2003-as megállapodás alapján hoztak létre. Два момента има тук. Има система на базата на споразумение от 2003 за Западните води. Комисията го преразглежда и през април ще се обсъжда въпроса в съвета. Втория въпрос са риболовните усилия за конкретни видове риби. През 2002 година бяха е, идентифицирани съответните видове и е, комисията предлага да се преразгледа законодателството. Отново ще има депат през април. По отношение на външните е, ни връзки, Две, два основни въпроса. Имаме споразумения за партньорство и протоколи, които трябва да бъдат подновени, няколко. Най-важният въпрос в тази тема е споразумението с Марокко. Все още нямаме предложение от комисията по този въпрос. Знам, че Европейския парламент има много ясна позиция по тази тема, особено що се отнася до Западна Сахара, но все пак трябва да изчакаме предложението на комисията. Второ е споразумението с Чили за риба меч. Комисията по рибарство е решила да се гласува по този въпрос Тази тема е политически много важна и парламента справо отбелязва това. Съве, е, съвета подкрепя споразумението с Чили, то още не е подписано. Но когато се подпише, това ще бъде първата стъпка в една много важна област, именно сътрудничеството с Чили, което до сега не съществуваше. Така че, госпожо председател, нашата програма е много тежка за 6 месеца. Разбира се, особено ще се занимаваме с е, ревизирането на общата програма за рибарството, дългосрочни планове, които да бъдат е, изготвени така, че да бъдат достатъчно жизненоспособни и то дългосрочно. Също така трябва да осигурим взаимодействието на съвета и парламента в интерес на рибарството и на нашите граждани. Аз искам да декларирам, че вие ще се радвате на пълната ни подкрепа. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Сега ще дадем а, думата на координаторите и други, които са поискали думата за въпроси към министъра. Eh, господин Антиноро има думата сега от НП. Добре дошъл, господин министър, от името на нашата група ЕНП. Смятам, че това, което вие казвате, наистина ни дава надежда, че унгарското председателство не е замесено в този конфликт на интереси, който съществува и може би ще бъде най-добрия възможен актьор, който да свърши а, работата, която предстои. Другите колеги вероятно ще имат по-технически въпроси, но и аз имам няколко бележки. Споменахте устойчивия риболов, неговото управление, реформата на общата политика в областта на рибарството а, и морската среда. В последните години, в последните десетилетия обаче, рибарите се смятат а, за по-богати от а, фермерите и земеделските стопани, но като че ли напоследък се обръщат а, понятията. В света на рибарството наистина настъпи по-голяма степен на бедност. Това вероятно се дължи на ситуацията в последните години и проблемите на институциите също така. Затова бих искал да предложа на тази комисия, както и към съвета, дали да не гледаме на рибарите по-скоро като на предприемачи. Това вече се случва в някои части на Европа, в други части това не е започнало все още. Не се гледа на рибарите като на предприемачи. Аз според мен трябва да направим това усилие, защото така ще се постигне по-голяма устойчивост на риболова. Трябва да има пазарна економика в този сектор и за да се случи това, рибарите трябва да бъдат предприемачи. Надявам се, че унгарското председателство, освен да се занимава с точките, които вие изброихте, по които искате да постигнете напредък, вероятно бихте могли да се занимаете, занимаете и с тази тема, така че това да се превърне в реално следващите няколко години. Е, Благодаря, господин Антинор. Господин Родос от името на госпожа Родос от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Аз също приветствам министъра. Радвам се, че той е с нас тази сутрин. Радвам се, че чух казаното по темата за устойчивостта. Радвам се и, че не смятате, за економи... не смятате, че економическия подход е основният, а отчитате и екологичния подход. Също така се радвам да чуя, че говорите за дългосрочни планове, дългосрочни стратегии и че споменавате Лисабонския договор, че той трябва да бъде приложен правилно. Три основни неща коментираме. Времевия график, плановете за управление и споразуменията за риболов. Разбира се, ние също така искаме да участваме от името на Европейския парламент в тези споразумения. Това са сложни теми и бих искал да чуя малко повече по подробности от вас. Това, което казахте, беше интересно, но все пак беше един списък, който изложихте пред нас. И този списък малко ли много фигурира и в нашия дневен ред. Бих искал по някои от тези въпроси да чуя малко повече подробности от вас и унгарското председателство какво планира. Ние Знаем какво е общото, общата позиция по тези теми. Знаем, че преговорите с съвета са трудни, но сега вие седите начало на съвета и наистина бихме се радвали да чуем, бихме били благодарни за вашата а, гледна точка, да я чуем тук. Аз лично не смятам, че чухме достатъчно а, от вас днес. Ако няма достатъчно време, бихме могли и в писмен ви да ги получим по-късно. Благодаря. Председателката, господин Галагър от името на либералите. Здравейте, колеги. И аз приветствам министъра на развитие на селските райони. Естествено, Унгария няма министър на риболова, защото това не е крайбрежна държава. Важно е за много страни по краищата на Европа да се обсъжда тази тема. И вярвам в това, което вие казахте, че имате обективна гледна точка и в следващите месеци вашият отпечатък по този в областта на този сектор ще бъде важен. Важна е устойчивостта и за съвета, и за комисията, за парламента, но разбира се и за самия сектор на рибарството. Мисля, че никой не подценява принципа на устойчивостта. Трябва да стане Европейския съюз по-силен за бъдещите поколения – така че този сектор да го предадем на следващото поколение в едно по-добро състояние. Всички в момента наблягаме на мерките за контрол. Но има много запаси, които трябва да бъдат съживени. Вие споменахте скумрията. комрията. ние имаме отлични отношения, както спомена и докладчика в а, срещите с съвета. Мисля, че ще поставим рекорд обаче по тази тема. Колко дълго се занимаваме с нея, трябва да постигнем напредък. Разбира се, ще има по-нататъчни преговори с съвета, но трябва да преминем нататък. Казахте, че съвета подкрепя а, споразумението с Чили, тази комисия гласува 15 на 5 и след това 3 към 1, че трябва да бъде отхвърлено това споразумение. Днес след обед имаме една среща, в която отново ще обсъдим тази тема постигнат е напредък. В началото ние наистина не бяхме информирани и не знаехме дали трябва да се отхвърли, но когато кажем а, Чили, мислим за рибамеч, за испанските кораби, но там има и пелагични риби, които също срещат трудности. А ако разгледаме формата на Чили от север чак до юг, ще видим, че има и а, по на западния бряг кораби, които трябва да спазват правила без да има достатъчно основания за това. И в преговорите с Международна търговска организация ние приехме гледището, че трябва да има по-голямо взаимодействие. Наша отговорност е да се грижим за европейския сектор – но бих искала да видя, бих искал да видя и напредък в тази област. Така че ако имаме възможност да чуем от вас, бихме се радвали да разберем за вашите гледища по повод на регионализацията. Знаем, че общата политика в а, областта на рибарство ще бъде по-скоро в полската част на а, годината, във втората, полуди, а, второто полугодие, но бихме се радвали да чуем. Благодаря. Госпожа Лювин от името на Зелените. Благодаря. Добре дошъл на министъра и от мое име. От името на Зелените се изказвам. С интерес чух вашите приоритети Напълно съм съгласна. Е, смятам, че е предимство да не си в центъра на нещата, когато ръководиш Европа по пътя на установяването на общата политика в областта на рибарството, това е едно предимство до голяма степен. По отношение на приоритетите, аз съм съгласен, че основният приоритет е дългосрочната устойчивост на нашите океани. Не трябва да забравяме бъдещите поколения. Налага се да признаем, че 72% от земята се покрива от океани, а Европейския съюз е втората по сила втория по сила риболовен блок в света. Ние не само, че улавяме много риба, но и внасяме много риба. 70% от а, рибата, която консумираме в Европейския съюз, идва от територии извън границите на съюза. Така че имаме голяма отговорност относно начина по който се улавя рибата на цялата планета. Имаме отговорност по отношение на политиките на улов, на внос, относно нашата позиция на международни форуми, когато става въпрос за борбата срещу незаконния риболов, когато става въпрос за международните планове, за отговорно рибарство на цялата планета. Съгласна съм, че подхода на екосистемите е една от най-важните теми, които трябва да разгледаме и по които трябва да имаме подход. Искам да разбера, господин министр, дали може да дадете по-конкретни примери, свързани с приоритетите на унгарското председателство. Ще организирате ли някакви конференции, какви инициативи ще подемете, когато става въпрос за устойчивостта, например? Ще поставите ли ударението върху общата морска политика или върху изхвърлянията, например. Това е много важен момент е, по отношение на реформата на ОПОР и вие имате голяма отговорност. От гледна точка на парламента, достъпа до информация също е нещо важно. В Лисабонския договор се предвижда процедура на съвместно взимане на решения по отношение на споразуменията с трети страни. Сега обаче имаме по-малко информация по тези споразумения, отколкото преди. Каква е унгарската позиция? в тази връзка. И накрая, смятам, че политиката в областта на рибното стопанство е много важна за околната среда. За това трябва да има сътрудничество между вашето министерство и Министерство на околната среда. Какво е това сътрудничество в момента? По този въпрос благодаря.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 Във вашата презентация вие говорихте за най-важните предизвикателства, свързани с рибното стопанство, говорихте за вашите приоритети, говорихте за е, обща политика, е, говорихте за нуждата от общи действия, говорихте за многогодишните програми, споменахте Балтийско море. Надявам се, че това ще бъде много важен аспект от вашата работа, бъдещето на Балтийско море. Искаме да чуем какво смятате за плоските риби, защото в този район те са особено закон, засегнати. Много страни Е, таят сериозни надежди по отношение на вашето председателство. Надявам се, че ще отчитате регионалното измерение, защото аз мятам, че регионализацията е изключително важна. Желая всичко най-добро. Благодаря. Господин Ферера от името на Европейската обединена левица. Благодаря. Господин е, министър, госпожо председател. Вие говорихте за економически, социални, екологични аспекти, свързани с сектора на рибното степанство. По отношение на економическите и социалните въпроси, трябва да кажем, че сектора е в сериозна криза. Ние говорим за това как да реорганизираме общия пазар, един от стълбовете на политиката по рибно стопанство, но още не сте ни казал какви са основните цели. Искаме да гарантираме стабилността на пазарите на рибни продукти. Искаме освен това да гарантираме справедливи доходи за рибарите. Не споменахте тези две цели. Има и други допълнителни цели, които могат да се разгледат като част от предложенията на Комисията за реформа на общата организация на пазара има проблеми, свързани с конкуренцията от външни страни, с постигането на добавена стойност по веригата в сектора. Въпросът ми е какви инициативи трябва да бъдат предприяти в подобно положение. Предложенията на комисията според мен са неадекватни. Когато става въпрос за реформата на общата организация на пазара, това, което се предлага, е абсолютно недостатъчно. Като се пред какво се случи в последните години. Какви инициативи смятате, че трябва да се подемат от е, комисията, съвета и по-конкретно от вашето председателство, за да се стигне до справедливи доходи за рибарите, за да има, освен това, стабилни пазари и за да се подобри маркетинга на рибните продукти, както и да има по-голяма добавена стойност за сектора. И още нещо, което ме притеснява споразуменията с трети страни. Както знаете, в нашата комисия имаше сериозни дебати относно постигнатите реални резултати от досегашните споразумения за партньорство в областта на рибното стопанство. Много въпроси се задават относно ползата за страните партньори извън Европейския съюз. Затова искам да разбера какво смятате и по тази тема. И накрая, Коментирайте положението в Западна Сахара. Отново, това е въпрос, който сме обсъждали в нашата комисия. Говори се за това дали Западна Сахара да бъде изключена от споразумението с Марокко. Искам да видя какво смятате. Благодаря, господин Ферейра. Така, господин министр, приключихме с първия кръг на въпроси координаторите. Сега ще ви дам думата, преди да минем към другите оратори. Köszönöm szépen. Nagyon sok és eh, fontos eh, felvetés, vélemény, illetve kérdés hangzott el, és... Eh, Благодаря. Много важни въпроси бяха зададени тук. Аз съм убеден, че те ще ми бъдат много полезни като насоки за моята работа, защото те съвсем ясно излагат проблемите, които сме имали и които трябва да решаваме. európai halászat jövője szempontjából a fenntarthatóság az egy rendkívül lényeges szempont, hogyha... Аз очаквам да работя с вас по всички тези въпроси. Устойчивостта е един от най-важните фактори за развитие на сектора. Ако не успеем да постигнем устойчивост в рибарството, няма да има рибарство, няма да има риба. Ако загубим запасите си от морски риби, няма да можем да разчитаме на рибните запаси от вътрешните си води, които са много малки. Така че, ако търсиме и устойчиво рибарство, трябва да се борим и с незаконния и недеклариран и нерегулиран риболов. Квотите и допустимия улов. Системата там е много сложна. А ние трябва да поддържаме квоти, за да сме сигурни, че и в бъдеще ще има достатъчно рибни запаси. Тук се коментира, че земеделските стопани стават по-богати, а е, риболовците обедняват. Не мисля, че ако попитате селените, ще се съгласат с това. Аз смятам, че ако попитате хората, включително министъра или хората, които се занимават с това и които работят в селското стопанство, определено няма да се съгласят тази теза. Разбира се, има проблеми, но в момента няма да коментираме проблемите на земеделските стопани. Важно е да мислим какво може да се направи за постигане на стабилност в сектора на рибарството. Стабилност и устойчивост. Общата политика за рибарството може да бъде полезен инструмент защото посредством нея ние не пренебрегваме проблемите на рибарството. Напротив, Европейската комисия има зелена книга, която оглежда последиците от реформата от 2002 и има пет идентифицирани недостатъка, стру... структурни. Краткосрочност на решенията, неизпълнение на разпоредбите, т.е. слаба дисциплина и така нататък. През декември 2009 приключи първата консултация по реформата на ОПОР от 2002 и е, документа се появи през 2010. Продължиха дискусиите по тези заключения. Конференции, семинари бяха организирани. През ноември 2010 се състоя последната конференция по заключението относно реформата от 2002. Там се коментираха най-добрите практики, най-добрите е, проекти за бъдещето и можахме да чуем мненията на много експерти. Всички тези дейности ни дадоха възможност и дадоха възможност на комисията да изготви нови предложения, които се надяваме, че ще бъдат разгледани през май. Много е важно законодателните текстове за реформата да бъдат изготвени на време, за да има достатъчно време за дебати по тях. Ние работим в непрекъсната връзка с представителите на комисията, които работят по реформата на ОПОР и очакваме да получим от тях съответните документи. Други въпроси, които поставихте, отново въпроса за устойчивостта. Безспорно, безспорно това е един от основните елементи на общата политика за рибарството – като един основен проблем е огромния процент изхвърляния обратно на улов в морето. Трябва да се реши и въпроса за мрежите, които се използват. По този въпрос не сме направили достатъчно. Ако искаме да решим проблема с подбора на улова, трябва да търсиме начин за справяне с въпроса за, на, с изхвърленията на уловена риба. В момента се говори за изхвърляния между 8, 8 до 23%. Тоест милиони тонове риба. Много сериозен проблем, който трябва да се реши de be kell építeni azokat az elemeket az új szabályozásba, például a méret szerinti szelek. Това безспорно е проблем, който трябва да се дискутира по време на обсъжданията за реформата на политиката. Разбира се, едва ли може да се стигне до положение, в което да няма изхвърляне, но все пак е, да постигнем по-добро прилагане на съществуващите разпоредби. Също така да изготвим добри е, правила за използването на мрежи и да помислим как да прекратим тази практика за на прекаленото изхвърляне. Защото това е просто пилеене на ресурси. В началото на май ще има конференция на високо ниво по тази тема. Надявам се, че ще бъде полезен този форум. И ще има успех. most azt nézem, melyikkel folytassam. Marokkóval kapcsolatos halászati partnerségi megállapodás. Ez egy... По въпроса за споразумението за партньорство с Марокко. Много съвремен наболяла тема края на февруари ще изтече съществуващия протокол. Чакаме комисията да излезе с нов текст. Председателството, разбира се, много се интересува от спазването на човешки права в този смисъл, защото въпросът с човешките права е много важен като цяло. И ние трябва да използваме максимално да поставяме изискване при преговорите да се отчитат и въпросите за правата на човека. ООН също се занимава с този въпрос, положението в Западна Сахара. И мисля, че по въпроса за запазването и на морските запаси трябва да работим съвместно с ООН. За момента обаче няма официално предложение. Аквакултурите, ако трябва да продължа нататък. Много хора считат, че аква културата ще е едно от решенията на проблемите в е, сектора на рибарството, а много други не са съгласни с това. Има страни, които не се възползват от възможностите, които се предлагат от аквакултурите. Това е така, от една страна. А също и много хора не си дават сметка колко доходен може да бъде този отрасъл. Аз лично считам, че ние се движим в това отношение в правилната посока. И ако продължаваме с усилията си да развиваме този отрасъл, ще имаме успех. Това е сектор, който може да се развие в Европа. Виждаме вече трети страни, които имат огромни постижения в това отношение. Така че трябва максимално да се стараем да прилагаме и екосъобразни методи, да съчетаваме политиките за развитие на агрокултурата с политики за другите отрасли, така че и да бъдем конкурентно способни и да пазим околната среда. Разбира се, трябва да спазваме и съответните ветеринарни, фитосанитарни норми. По отношение на стандартите за за качество на рибните продукти, ние имаме много високи стандарти. И продуктите от аквакултура също те трябва да спазват тези е, разпоредби и съответно да имаме и е, същите изисквания за етикетирането и, и за качеството на продуктите от аквакултурата. Аквакул... Продуктите на аквакултурата все повече ще вземат голям дял от пазара на европейски рибни пазари и трябва да направим така, че те спазват съответните норми. Плановете за различните а, рибни видове, например скумрия, сафрит. Szeretett szerintem továbbra is adott a lehetőség a megállapodásra. Хамсия. Ще ви дам отговор на нашите планове за тези видове в писмен вид. специално плана за Хамсията и за Сафрида. Все още изчакваме общата позиция в съвета по тези видове, така че дебата продължава. Председателството прави всичко, което е по силите му да се приеме в съвета в скоро бъдеще обща позиция. И Знаем, че вие имате позиции прияти в съвета, в парламента, извинете. Предложенията на съвета не са съобразени с Лисабонския договор, така че очакваме нови предложения от комисията и се надяваме, че Комис... Е, комисията скоро ще излезе с е, нови предложения, за да можем да ги обсъждаме в съвета през април и през юни. Това са проблемите, които трябва да е, решим. Споразумението с Чили. Трети юни Съвета гласува за споразумението с Чили за рибата меч в Тихи океан. Е, поддържаме връзка с чилийските власти и считаме, че това споразумение ще може да бъде приложено вече. Кога точно ще стане това, не можем да кажем. Комисията по рибарство не беше за подписването на това споразумение, макар че ще видим какво ще се случи в пленарна зала. Много съжаляваме всъщност за тази позиция, защото страните членки подкрепят съдържанието на споразумението. По-нататък въпросите ви tagállamokat képviselő tanács, illetve a parlament és... Мисля, че е много важно по регионални въпроси да има активно сътрудничество между Комисията, Съвета и парламента. въпроса за Балтика. Смятам, че там има добри перспективи за постигане на споразумение. И в заключение Какви са възможностите за съвета и парламента да работят успешно заедно? едно начинание като Европейския съюз може да има успех само ако институциите работят помежду си с успех. Тоест, трябва да има и компромиси и сътрудничество. И междуинституционалното сътрудничество е хоризонтален въпрос и трябва да се търси дългосрочното му развитие. Например, трябва да има хоризонтално споразумение за това как се предоставя информация на всички институции, а за момента такова споразумение няма. Тоест, нещата се решават е, на парче, според конкретния случай. и трябва да работиме в духа и буквата на Лисабонския договор. Благодаря ви, господин министр. А сега преминаваме към по следния списък. Стивенсън, Каполис, Рима и други са в моя списък, а от последния ние кръг на задаване на въпроси към министъра. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър. Споменахте важността на ОПОР и общите цели, на общите политики, научната основа, която е стълб на ОПОР а, финансовата обезпеченост. Това, което се чудя аз е какво ще направите за ролята на жените в а, рибарството. Споменахте многогодишните планове като част от устойчивостта и Сафрида, нещо, което се отразява на моята държава, както и Хамсията, и трудността за постигане на споразумение. Тук не става въпрос само за споразумението, а, на споразумение, но също така и Лисабонския договор. Какво правим с делегираните а, актове? Многогодишните планове за различните видове просто ще се натрупат, защото ние нямаме решение на този проблем. По отношение на Марокко и споразумението с Марокко, планирате ли да направите нещо по повод на техническите процедури, инициирани от комисията? и се чудят дали ще разгледате нов вариант на управление. Благодаря. Господин Стивенсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че чух повече подробности в отговорите на тези въпроси, особено що се отнася до въпроса за изхвърлянията, техническите мерки, подбираемостта, възможността на различните видове мрежи да разграничават. Чуди се дали по този начин ще можем да се справим ефективно. Става въпрос и за нова система за управление. Но общността не може да разбере защо трябва да изчакваме реформата на ОПОР до 2012, за да се справим с това. голяма част от нашите запаси са в процес на възстановяване и се експлуатират твърде много и в същото време ние изхвърляме тонове за, в риб, от риба а, обратно в морето. И наистина ние получаваме много обаждания в, това, в тази комисия, имейли и така нататък от унгарското председателство – а, и мисля, че това е важно, защото ние всички трябва да преодолеем този абсурд. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз също приветствам министъра и а, да пожелая успех на унгарското председателство. Имам политически въпрос. Министърът спомена Марокко и каза, че се надява комисията да предостави предложение. Това не беше отговор, който аз чаках. Исках да знам как председателството разглежда този въпрос в политически понятия, тъй като Марокко е сложен въпрос, има политически контекст, знаем а, какво означава политическата стабилност в Северна Африка за Европа. А, мисля, че примерът на Тунис подчерта тази важност и наистина преговорите трябва да отчетат страничните фактори и тук е важен точният политически подход. Искам да знам какво точно ще бъде направено, за да се отблокира този процес. Благодаря, господин Рима. Госпожа Рима има думата. Добре дошъл, господин министр, и от мен. Радвам се, че отделихте време, за да поговорите с нас тази сутрин. Що се отнася до рибарството в открито море, трябва да се отчете повече екологичния фактор, околната среда, да се запазят всички различни видове. Тук ще се разгранича по повод на смъртността за, на различните видове, която не винаги се дължи на свръхулова, а понякога на фактори от околната среда. Мисля, че Унгария трябва да отчете редица въпроси в законодателството, когато говорим за риболов, говорим за крайбрежни, крайбрежен риболов и в открито море, а в Унгария има и такъв, който се състои в езерата и водните басейни на сушата. Не става въпрос за, за крайбрежния риболов, а за различни други видове риболов. И мисля, че Унгария трябва да отчете тези различни аспекти. Госпожа Билбао, благодаря за обясненията. Искам да получа малко по-големи подробности по отношение на хамсията. Споменахте добрата воля. Искам да попитам дали е вярно, че съвета е поискал от комисията да оттегли този план? На второ място, онези, които ловят а, е, риба и най-вече рибатон в Индийския океан, страдат от а, нападенията на пирати, това са всъщност много изложени на риск съдове. Искам да разбера какво смятате и какво ще направите, за да подобрите сигурността и безопасността за тези плавателни съдове, които ловят риба тон в Индийския океан. Има решение на съвета от 14 януари 2011 година, свързано с редица мерки по отношение на Кот Дивуар. Там се казва, че не трябва да се трансферират средства. Това означава, че риболовните дейности близо до тази страна са парализирани. Част от испанския сектор, съответно, от 14 януари тази година насам не може да плава и да извършва риболовна дейност близо до Кот Дивуар. Тяхната дейност е парализирана. Искам да попитам, ще предвидите ли някакво решение за този част, за този сектор, за тази част от риболова, защото а, това решение засяга не само испанските кораби, засяга и хората на брега, които работят в този сектор. Разбрахме от официалния вестник на Европейския съюз, че няма институция, която да е установила пряк контакт с властите в Кот Дивуар в тази връзка. Искам да разбера какво смятате. Искам да разбера какво решение ще приемете. И в заключение господин Милана. Благодаря. Благодаря, господин министр. Два въпроса. Бяхте много ясен по отношение на споразумението с Марокко. Споменахте въпроса за човешките права, който е неразделна част от е, това споразумение изправо. И искам да попитам какво ще направите по въпроси, свързани с човешките права, които нямат нищо общо с Марокко. Положението в Марокко е много специфично. На лице е въпроса с Западна Сахара. Той всъщност е проблем от дълго време. Имаме нужда от дълги и обстойни дебати по темата. Комисията също трябва да участва. Втори ми въпрос е свързан с аквакултурите. Преди 6 месеца Европейския парламент одобри един доклад по темата. Той беше балансиран, призова за разпоредби в това отношение. Искам да попитам дали председателството планира да работи в тази връзка, като си има предвид, че това е сектор, който засяга не само морето, но и много вътрешни водни пътища и Унгария съответно е засегната. Благодаря. Господин министър, така приключваме списъка с ораторите. Имате думата, за да отговорите на коментарите на колегите. Köszönöm. Köszönöm a nagy számú kérdést, és akkor igyekszem ebbe a e, rövid időkeretbe. Благодаря. Благодаря на всички за въпросите. Ще се опитам да отговоря доколкото мога. Повдигнахте въпроса за жените. Това е нещо много важно. Естествено, че жените, които работят в този труден сектор, е, трябва да се вземат предвид. Имаме нужда от дебат по темата за да може да подобрим положението и ролята на жените в сектора на рибното стопанство. Говорихте относно споразумението за рибарство с Марокко. Тук трябва да се отчитат редица чувствителни политически елементи. Темата обсъждаме от дълго време, положението на Западна Сахара и начина по който действаме в териториалните води на тази страна. Определено това е зона на криза в Северна Африка и членовете на съвета имат различно мнение относно възможните решения. Поддържаме постоянна връзка с комисаря и работим усилено, за да постигнем резултат. Надявам се, че това ще стане скоро. По отношение на Мавритания, това също е важен район за нас. Говоря за споразумението, което имаме с тази страна. По отношение на Мавритания също има няколко доста сериозни проблема и трябва да сме предпазливи, да работим усилено, за да постигнем компромис. Не трябва да забравяме, че имаме конкуренти, които също искат да ловят риба в тези води. По отношение на изхвърленията, защо трябва да чакаме до 2013 година? Настоящата политика в областта на рибарството е планирана до 2013 година. Много се говори в момента за изхвърлянията. Междувременно имаме нужда от нови предложения за това как да намалим тези изхвърляния. Има видове риба, които не подлежат на консумация от човека. Освен това има редица риби, които са защитени от улов и те също се изхвърлят обратно в морето. По отношение на вътрешните водни басейни, благодаря ви за този въпрос. Това е въпрос, който попада в правомощията на държавите членки, така че аз не се занимавам с него. Има редица национални разпоредби, свързани с улова на риба в вътрешни териториални води. Положението в държавите членки е много различно. В Унгария имаме собствени разпоредби по тази тема. И що се отнася до страните, които нямат крайбрежна зона, аквакултурите представляват а, възможност. Не трябва обаче да забравяме климата. Този въпрос ще се отчита все повече и повече. Политиката в областта на рибарството може да създаде една уместна рамка. През юни тази година ще се вземе решение по тази тема в съвета. Що се отнася до улова на риба в открито море и пиратството, това е проблем в много части на света. През последните години за съжаление, пиратството се увеличава и се оказва, че не сме способни да защитим корабите в най-засегнатите райони. Ще трябва да направим подробен анализ на положението. По този въпрос конкретно ще ви изпратя писмен отговор ако нямате нищо против, ще ви изпратя писмен отговори по въпроса за Код Дивуар. По отношение на хамсията, можем да потвърдим, че Белгийското председателство призова комисията да оттегли своето предложение. Опитах се да отговоря, госпожи и господа, на много въпроси, които зададохте. Не на всички, естествено, но ви благодаря за вниманието и за сътрудничеството. Благодаря, господин министр. Благодаря за толкова щедро отделеното ни време. И отново Нека да изкажа нашата благодарност за това, че сте тук. В е, Страсбург е, унгарския министр-председател каза, че унгарското председателство ще е приятел на Европейския парламент. Надявам се, че ще е така и ще можем да си сътрудничим в е, уважение на Лисабонския договор и мога да кажа, че единствената институция, която, която стрикно прилага Лисабонския договор е Европейския парламент, докато комисията и председателството не толкова. Но а, се надявам, че ще си сътрудничим. А що се отнася до Марокко, независимо, че всеки има различно мнение, това, което може да се каже, е, че сериозно ни липсваше предвидливост. И както естествено разбирате, ние се занимаваме с един сектор, който трябва да си плаща сметките, трябва да взима бизнес решения и ние трябва да им помагаме в това отношение. Така че се надявам този въпрос да бъде решен на съвета на министрите. Знам, че е в дневния ред, знам, че има сериозни разногласия в е, позициите на нашия комисар и на други представители в комисията и в съвет. Но имаме нужда от решение, възможно най-доброто или най-малко лошото. За това отново благодаря, господин министър. Късмет е, ви пожелаваме за вашето председателство и, както казахте, може би защото вашата, среда, е, вашата страна не е риболовна среда, вие ще бъдете по-ефективни. Е, обещаваме ви подкрепа от наша страна. Сега малко почивка, за да изпратим господин министъра, а вие да си намерите електронните карти за гласуване. Bueno, vayan tomando asiento que vamos a empezar con el voto. Ако нямате нищо против, нека да се организираме вече за гласуването, да започнем. Първо имаме гласуване по споразумението в Средиземно море, общата комисия. Докладчика е тук. Много моля в дъното на залата малко по-тихо. Моля, по-тихо. Room, Ако може да дискутирате каквото дискутирате извън залата. Така, както казах, става дума за обикновена законодателна процедура. Един момент има, където не постигнахме споразумение с съвета и комисията. Всичко друго е наред, така че с докладчика и другите докладчици в сянка решихме, че нищо повече не можем да направим. Така че решихме да започнем с първо четене. Тоест да гласуваме днес в комисията и през март в пленарна зала. Господин Ревелин, имате ли нещо да кажете или направо да гласуваме? Добре, направо продължаваме с гласуването тогава. Cinco visas que no hace falta votarlos y първо има пет препратки, които не гласуваме и след това продължаваме към първия блок от компромисни изменения. Започваме с гласуване по целия този първи блок, моля. Край на гласуването. 19 за, 1 въздържал се, значи приема се след което преминаваме към следващото гласуване, разделно гласуване. Гласуваме компромисно изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 2 против. Приема се. После. Компромисно изменение 26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за. Компромисно изменение 38. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Компромисно изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също единодушно се е, приема. Компромисно изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Мнозинство 19 за, 2 против. Приема се. Компромисно изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Сега законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 глас против. И сега гласуваме за проекта законодателната резолюция. Моля. Край на гласуването. за, един против. Поздравления за господин Ривелини. Докладът отива в пленарна зала през март. Сега минаваме на следващата точка, следващо гласуване, изменение на регламента на съвета 861 от 2006 финансови мерки за изпълнение на общата политика по рибарството и морското право. Господин Ферера, имате думата. Президент, eu, como tive a oportunidade já de. Благодаря, госпожо председател. Аз вече а, обсъдих устните изменения по 6, 7 и 8 тук с докладчиците в сянка. Това устно изменение намалява максималното ниво за финансиране от първоначалното. Предлагам да включим компромисното предложение с 16% Това отразява и компромиса, който постигнахме с колегите, като взехме предвид и повишените мерки за контрол и повишената необходимост от данни, научни изследвания, както и компетенциите, които имаме в резултат на Лисабонския договор. Така че това, което се опитваме да направим е да съответства този регламент все повече на новата институционална рамка и разбира се да имаме възможност да се повиши максималното ниво на финансиране. Комисията обаче, макар да имаме това предложение, ще запази своите правомощия по отношение на максималните нива. Тоест, те могат да надвишат 50% като ниво. 6, 7, 8 е регламента, така че според мен трябва да са не 16, а 60%, извинявайте, а не 75%. Няма никой, който да изразяване съгласие. Комисията иска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна отново на това, което казах предишните два пъти, които обсъждахме. Ако увеличим съвместното финансиране за контролни мерки и за научни дейности, ще създадем очакване, естествено, за по-високо ниво на съфинансиране. Така ще се озовем в ситуация, в която ще можем да финансираме по-малък брой проекти. Ето защо ние поддържаме нашето предложение, не подкрепяме увеличаването на нивото на финансиране, на съфинансиране по тези теми. Sí, no, yo no quiero hacer un debate, señor Ferreira, eh, eh, pero le doy la palabra, pero... Господин Ферера, извинявайте, но не искам да провеждаме дебат в случая по този въпрос. Давам ви думата, но моля ви бъдете кратък. Само едно уточнение от мен. За... Изненадан съм, че комисията и миналия път не разбра, че това няма да доведе до намаляване на броя проекти. Комисията все още има възможност за действие, както казах и току-що, и да предоставя финансиране до нивата, които сама определя, заедно с държавите членки. Но в момента говорим за събиране на данни и контролни мерки и не смятам, че това е обосновано. Благодаря. Добре, и имахте възможност да се изкажете и да защитите вашите доводи. А сега нека да гласуваме. Сега а, изменение 13. Гласувайте. Приключваме гласуването. Приема се. Следва изменение 14, отново от господин Кадек. Гласувайте. Затваряме гласуването. Приема се. Следва изменение 2 от господин Ферейра. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 3 от господин Ферейра. Моля, гласувайте. Приключваме гласуването. Приема се. Изменение 15 е оттеглено, затова четвърто изменение отново господин Ферейра, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 5. Господин Ферейра, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Господин Ферейра с модификацията, която току-що беше предложена. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 против. 7 за. Изменение 7. Господин Ферера, заедно с казаното току-що. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същия резултат. 8 за, 13 против. Отхвърля се. Изменение 8 от господин Ферера отново с модификацията, за която чухме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново отхвърлено изменението с 13 против 8 за. И изменение 9, господин Ферейра. От господин Ферейра, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 против Сега изменение 16 до господин Кедек. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. А сега гласовите моля за изменение 10 на господин Ферейра. Край на гласуването. Единодушно се приема. Изменение 11 от господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13 за, 8 против. А сега изменение 1 от господин Ферейра. Моля, гласувайте. От преамбила. Край на гласуването. Единодушно се приема. А сега правното предложение, както беше изменено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването приема се единодушно. И накрая проекта на решение 12. Моля, гласувайте. Отново се приема единодушно. Поздравления на докладчика. А сега преминаваме към точка 7 от дневния ред, която се отнася до споразумението за партньорство в сектор реверство между Европейската общност и Съюза Коморски острови. Има думата господин Сантус. Благодаря, госпожо председател. Много малко мога да добавя от вече казаното в доклада. Няма кой знае какви промени по това, което вече казах на предишното ни заседание по тази тема. Говорим за подновяване тригодишно на това споразумение с малката страна в региона на Мозамбик, която включва три а, острова. 30 хиляди души живеят там с много нисък а, доход на глава от населението. Искам да привлека вниманието ви към това, колко важно ще бъде споразумението за развитието на тази държава. Тук, разбира се, даваме възможност за разширяване и на риболовните възможности и за европейските кораби. Винаги съществува проблема рибарството да бъде отхвърлено в периферията, дори и с възможностите предоставени от Лисабонския договор. Ето защо Искам да подчертая ролята на Европейския парламент в този тип споразумение. Разбира се, това споразумение се предвижда на този етап да бъде приложено още тази година и от сега благодаря за коментарите на нашата комисия. Много благодаря, казва председателката. Аз имам въпрос. Извинявайте, дава се думата на следващата ораторка. Подкрепям това споразумение. То ще е от полза за рибарския сектор в Европа, увеличаването на възможностите за риболов също така е добре и за местното население. Съгласна съм и с идеята, че с разширяването на този протокол трябва да върви заедно с отговорния риболов и принципите му, тъй като ние трябва да се основаваме на научните данни и на базата на съществуващите запаси, за да избегнем изчерпването на ресурси, нещо, което сме видели в миналото. Говорим за 33 000 работни места на този остров, но само 8500 от тях са като резултат от местното традиционно рибарство. Тук а, има и една част, която говори за повишените инвестиции в традиционните рибарски сектори. Така че и двете страни ще имат полза от това споразумение, но е ясно, че и нашите кораби плавателни ще имат полза от споразумението. На основата на писмото, изпадено, е, изпратено от председателя, ние сме подобрили нашите отношения в тази област. Ние трябва да изискаме от комисията да работят с прозрачност и посветеност заедно с нашата комисия. И нашата комисия също трябва да има инструментите, да спазва а, строго взетите си решения. Имам коментар по казаното за а, писмото на госпожа Лювен първо. А... Госпожа Лювин, благодаря. Искам да взема отношение по предварителната оценка която получихме. Това всъщност е едно резюме, не е цялата оценка. Ние не можем да приемем това. Чуди се дали докладчик е прочел цялата оценка или не. Това е нещо, което цялата комисия трябва да види. Имам притеснение относно казаното в това резюме, а именно, че има свръх експлоатация на млади екземпляри от рибата Том и липсата на сътрудничество с коморските власти относно управлението на рибарството. Това са моите коментари. Ако няма други, които искат да се изкажат, аз ще взема отношение. Утре на заседанието на координаторите ще говорим по тази тема, защото е важно да има някакъв вид метод, който да следваме в нашата работа. Ще имаме и коментари по отношение на предложението в писмото на госпожа Даманаки, свързано с международните въпроси. Тук не става въпрос само за нашата оценка. Сега тук става въпрос за резюме на оценката. Когато комисията даде своята позиция, ние можем също да кажем каква е нашата позиция. Утре, естествено, ще има критики. Искам обаче да насоча вашето внимание към между институционалното споразумение. Там има редица елементи, които трябва да се отчитат. Въпреки всичко, обаче, трябва да има промяна на методиката по отношение на обмена на информация между комисията и парламента. По отношение на последващите оценки, комисията също не ги получава, така че нито ние имаме достъп до докладите и оценките, нито те. Утре ще говорим по тази тема и ще предприемем някакви действия. Много съм разочарован от писмото на Мария Даманаки. То нарушава междуинституционалното споразумение, така че ние трябва да си държим на нашата позиция. Утре ще говорим на заданието на координаторите, ще информираме цялата комисия. По отношение на коморите, имам един въпрос. Виждам, че има увеличаване. От 17 парагади Отиваме на 25 в този протокол. Това е интересно, защото сенерите са използвали своя капацитет почти на 100%. Но тази промяна, за която се говори тук, всъщност не е подкрепена с факти. Имаме около 30 000 тона през 2006 година. След това има промяна, има увеличаване по отношение на корабите с парагади, но няма увеличаване по отношение на сенерите. А пък се говори за 100% капацитет, така че не разбирам как може да има такова увеличение. Може би има искане от страна на сектора да се използва този капацитет, макар че той до сега не е бил използван. Господин Александро от комисията може да се изкаже. Благодаря. Първо искам да благодаря докладчика за изчерпателната таблица и много интересна за съдържанието на този нов протокол. Аз лично участвах в преговори, да сложих своя подпис преди няколко месеца и преди да отговоря директно на вашия въпрос, госпожо председател, искам просто да подчертая какво донася, така количествено допринася това споразумение. Независимо от финансовото му измерение. Та в количествено отношение по, спрямо традиционел, традиционния подход, който възприемахме до сега, какво е новото? Сега се включва една клауза за изключителност, за из, изключение, която обхваща всички наши кораби, които искат да риболовуват в Коморския архипелаг. Второ, въведохме една клауза за преразглеждане, която дава възможност да се изменя протокола, ако се приложат съществени изменения от коморската страна по отношение на стратегията за риболова. Това е много важно, защото този протокол ще се включи и в е, рамката на е, стратегията за риболов на трети страни. И трето, нещо, което се наложи да договаряме и е много важно, една клауза, която дава възможност да се прекрати споразумението, ако има е, случаи на нарушение на човешки права, което проистича от член 96 от Конвенцията от Котону. Това са така качествени е, изменения, които постигнахме и които се въведоха и всички други споразумения, които договори е, комисията. И накрая възможността да се прекрати прилагането на протокола и на ниво финансови е, контрибуции, ако не се постигат целите. Трябва да си да признаем, госпожо председател, че това беше основна слабост на предишните споразумения за риболовство, защото в тях не се съдържаха клаузи, които да ни дават възможност да прекратим финансовото ни участие, ако не се е, постигаха или не се спазваха целите. А сега вече с новите изменения имаме възможност да наблюдаваме съвсем отблизо и да следим за изпълнението на съответните задачи. А сега да заговоря на вашите много удачни въпроси, госпожо председател, за е, увеличаване на броя на корабите. И има действително едно увеличаване на броя спрямо цифрата заложена в предходния протокол, защото бе изказан по-голям интерес от, е, тези, от участниците в е, риболова. И да 17 кораби с повърхностни паргади имаше в е, предишното споразумение, сега са 19 27 сейнери бяха преди и сега са 47. Тоест има повишение. Но същевременно с това се намалява и референтният тонаж. От 6000 на 4850. Тоест като цяло ако всички тези кораби, които получават разрешителни и решат да участват в риболов, като цяло улова ще бъде по-малък от средния улов от предишните споразумения. Разбира се, това са чисто теоретични сметки. Средния улов, предвиден в предишния протокол, беше по-голям. И госпожа Льовин коментира, така сподели своето безпокойство за това как се прави с младите екземпляри. Ние също се безпокоим от тази тенденция, обезпокоителна. И е, намаляването на референтния тонаж всъщност е мярка в такъв смисъл. Затова е, се надявам, че с това всъщност съм отговорил вашите въпроси, госпожо председател, и ако има други, също съм готов да отговоря. No, pero eso ya lo vamos a discutir mañana, así es que yo no quiero comentarlo con la comisión ahora. A ver, eh, señor Capoulos. Господин Каполес. Онова, което току-що чухме от комисията, всъщност не отговори на въпроса на председателката. Поне обективно погледнато. Този въпрос аз го разглеждам като всъщност въпрос, който засяга не е използването на капацитета във връзка с пиратската дейност. Надявам се, че ще получим по-конкретна информация. Както каза на едно по-ранно заседание госпожа Лювин, би трябвало да получим по-подробна информация, защото и резюмето показва, че споразумението не се спазва както трябва. Надявам се, че новите клаузи ще дадат възможност в едно бъдещо споразумение да се гарантира, че тези недостатъци ще бъдат залечени и да се надяваме, че следващите години ще имаме по-добра оценка относно изпълнението на клаузите, най-вече развитието на сектора на рибарството на Коморските острови, който би трябвало да дава възможност за разумни доходи, за подобряване на стандарта на живот на населението. Надявам се, че новите клаузи ще дадат възможност това да стане и оценката ще бъде по-положителна за бъдеще и да се надяваме, че комисията ще ни даде по-подробна информация. Напълно подкрепям председателката и нейната категорична позиция утре на заседанието на координаторите и на срещи с госпожа комисаря, защото настоящото положение няма как да се приеме. Прав сте. Трябва да видим какво ще стане в крайна сметка. Нека да ви кажа, че организацията за управление на рибарството в Индийския океан – се занимава с тази тема и ще обсъдим този въпрос. Ще има предложение по отношение на системата на квотите. Комисията се опитва да гарантира, че в тази регионална организация по управление на риболова има по-засилен контрол. Това ще бъде въпрос, който ще присъства в дневния ред в следващите месеци. Така Приключваме. Крайния срок за внасяне на изменения е 4 февруари, 12 часа. Гласуването в комисията ще е на 15 и 16 март и в пленарна зала през април. Ако си спомняте, променихме дневния ред. Сега ще говоря за моето участие като наблюдател на годишното заседание на Комисията за рибарство в Западния и Централен Тихи океан. Както знаете, това заседание се проведе през декември. Аз бях наблюдател там, бях изпратена от вас. Много бях впечатлена от а, тази среща. Има доклад който е на ваше разположение. Преводачите нямат този доклад. Искам да дам моята лична позиция за тази среща. Ще отнеме време, така че ако на някого не му е интересно, нека да си тръгне. Нека да останат само тези, на които им е интересно. Искам тези, които са тук да ме слушат и онези, които не им е интересно, нека да си тръгнат. Това не е е, рибарство и не засяга видове, които са от интерес за всички, но е от интерес за нас. И така. Първо, аз имам сериозни критики към комисията и често ги отправям. Тук обаче трябва да кажа, че работата на комисията беше безупречна. Искам ясно да подчертая това и искам да благодаря на комисията за помощта. Съвета не искаше да ме изпрати там. Комисията обаче много улесни живота ми, когато става въпрос за моето участие там. На второ място, преди да мина към критичните си изказвания спрямо от тази среща, а трябва да кажа, че комисията от организационна гледна точка действаше безупречно. И за мен беше чест да съм част от една делегация на Европейския съюз, която на тази среща защитаваше позицията на съюза. Ние нямаме кой знае какъв а, флот а, там, някъде около 4 сейнера Четири кораба с парагади, 7 сейнера. Много беше трудно за комисията обаче да се изправи срещу всички тези страни, които не проявяват интерес към устойчив риболов, към управление, което да е отговорно. Срещата се проведе между 6 и 10 декември в Хонолулу. Това е района в Тихия океан, в който има най-много риба тон. Всъщност, улова в този район представлява 81% от целия улов в Тихия океан и 58% от целия улов в света. Така че този улов в Тихия океан е доста богат и в мрежата на рибарите има много различни видове риби. Методите, които се използват основно са методите свързани с парагадите и с сейнерите. През 2009 година 2 милиона 400 хиляди тона бяха уловени. 73% представляваха ивичестон, 18% жълтоперестон, 5% дебел тон, голям, голям тон, дебелок тон, 80% от водите, които попадат в рамките на конвенцията, са в рамките на изключителните економически зони. Само 20% са в открито море. Значи има голям брой острови, които имат изключителна економическа зона. Конвенцията се прилага в цялата тази област. Искам да ви кажа защо нещата ни притесняват в този район. Защото от 2000 от 2000-та година улова общо взето се е отвоил. И всъщност улова се осъществява най-вече в изключителните економически зони. Ако погледнем риболовното усилие на сейнерите, ще видите, че има увеличение между 30 и 40% през последните 3 години, между 2008 и 2011 година. Увеличението на сейнерите като флота е между 30 и 40%. Сега нека да погледнем ресурсите, запасите. Големи проблеми има по отношение на дебелокия тон и ивичестия тон. Запасите намаляват изключително бързо. Искам да ви кажа, че положението е изключително притеснително. Освен това, в момента има 40 нови сейнера, които се строят това означава, че тази тенденция ще продължи, а няма да има тенденция на намаляване. Научният комитет отчете намаляване на усилието с 39%. Иска се такова намаляване, а всъщност виждаме точно обратното. Значи предлагаше се намаляване с 39%, а сега имаме почти 40% на увеличение. Проблема е, с тази организация на рибното стопанство е всъщност това, че тя се състои от островни държави и тяхната позиция е противна на всички мерки за управление, свързани с устойчивото рибарство, които са проповядвани от организациите за управление на риболова. Какви извинения се използват за това? Едно е, че става въпрос за ексклюзивна економическа зона, естествено. Освен това, друго оправдание, което се използва е, че те смятат, че всяко решение, което се взема в РОУР, трябва да се прилага само в открито море. Тоест, само 20% от водите по конвенцията. А според конвенцията се казва, че тези правила трябва да се прилагат за цялата територия. Имаме обаче е, и намесваща се юрисдикция, Тези организации и държавите в тях казват, че не искат да стават свидетели на това, което се случи в Чили. Те си защитават изключителната економическа зона. Всеки път, когато се опитваме да установим контрол на управлението, тези държави казват, това се прилага само за открито море, но не и за нас. Откритото море всъщност е само една пета от водите. На срещата имаше отправени разумни предложения. Япония, САЩ, Европейския съюз, много важни договорни страни по тези споразумения всъщност са пренебрегнати и просто няма какво да направят заради интересите на тези страни. С други думи, бях изключително притеснена и разочарована от ролята на Австралия и Нова Зеландия. Австралия и Нова Зеландия демонстрираха едно отношение, което ако трябва да го определя, ще кажа нещо лошо, така че няма да го правя. Тези две страни подкрепиха страните, които пренебръгват разпоредбите. Австралия и Нова Зеландия казват, че искат да има устойчив риболов, но на тази среща те не казаха нищо, защото искат да имат политическо влияние в този район и не искат да се изправят срещу малките страни. Така че Австралия и Нова Зеландия въобще не ни подкрепиха. Те обикновено се съузяват с тези малки страни, които всъщност са мнозинство от договорните страни по конвенцията. Сега по по-конкретните технически елементи. Трябва да разберете, че те са важни от гледна точка на неустойчивостта на положението. Като цяло конвенцията не се спазва. Ако погледнете данните в доклада, ще видите, че няма много такива данни и е невъзможно да се направи оценка, тъй като няма информация. Съответно, как може да се гарантира, че има някаква форма на спазване? Още нещо. Мерките, свързани с пристанищата – те са свързани с а, регионалните организации по управление на риболова. Ако погледнете проблема с а, пристанищата, ще видите, че има мерки, които ни уверяваха, че ще бъдат приети. И както казва ФАО, тези мерки са много важни за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Европейския съюз отправи разумно предложение тези мерки да се приложат. Те са задължителни за всички членове на ФАО, но повечето от страните по договора въобще не искат да има такива мерки. Те се противопоставиха категорично и казаха, че няма да ги прилагат дори и по отношение на кораби на други страни, които ловят риба с лиценз в тяхната економическа зона. Тоест, нито за собствени, нито за международни съдове. Мерките, свързани с пристанищата, въобще няма да се прилагат съответно. Европейския съюз представи предложение и за документацията, свързана с отчитането на улова. Това е много важен елемент по отношение на борбата с ННН риболова. ICAT има предложение по тази тема. Отново тази тема въобще не се обсъди. За да се гарантира, че няма незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, тук отварям скоба и повтарям, че имаше подкрепа от Япония и САЩ. Затварям скобата. Та, Европейския съюз каза, че ако не се спазва схемата за документирането на улова, то тогава Съюза по силата на регламента за ННН риболова няма да може да установи отношения с тези страни, защото разпоредбите свързани с незаконния риболов казват, че рибни продукти които се внасят в Европейския съюз, не може да са били обект на ННН риболов. Съответно, мерките трябва да се спазват. Това обаче беше отхвърлено с лека ръка. Трябва да призная, че аз съм ужасен човек, но а, страната, която беше най-против, беше Папуа Нова Гвинея. Разбирате какво имам предвид, онези от вас, които бяха с мен на онази среща. Папуа Нова Гвинея е ръководител на форума на островните страни и това е една страна, която категорично от самото начало отказа да следва подобна схема. Така че отново ви казвам, аз съм ужасен човек, но когато става въпрос за тези дебати, всичко това, за което се говори, представлява един мит. По отношение на позицията ми на наблюдател, аз въобще не повярвах на ушите си. Трябваше да има наблюдатели. Това беше одобрено предварително. Програмата обаче се контролира от страните по договора. Вместо да се уточнява чрез координация. Европейския съюз и Япония казаха, че искат да има доклади на наблюдателите. Комисията и Япония заявиха това, защото ако има проблем с един общностен кораб, то тогава е добре страните по е, тази е, конвенция, по този договор да знаят, че има проблем. Всички страни обаче от района, включително Папуа Нова Гвинея, казаха, и тук ще си мерят думите, казаха, че този въпрос е, е техен проблем и никаква информация не трябва да се дава на страни по конвенцията. Представителите на Европейския съюз се обърнаха след това към секретарията на регионалната организация за управление на риболова и секретарята каза, че не са получили каквито и да било доклади. Съответно, настана хаос, очевидно схемата за наблюдение не работи. Тези страни казват, че тези води са в рамките на тяхната юрисдикция и просто не трябва да изпращат доклади. Всички се потресоха от това не само, че не изпраща значи тези страни доклади към страните по конвенцията, но не изпраща доклади и към регионалната организация за управление на риболова. Тоест, никакъв контрол очевидно не се извършва от която е да било от страните по конвенцията в изключителната економическа зона. Един испански колега попита какво правим тогава? И аз попитах този колега, тъй като той присъства някой път на кораби, как контролират нещата. Той казва, че се изпращат наблюдатели на различни кораби в изключителната економическа зона, няма координация между различните наблюдатели. Те създават доклади, тези доклади се изпращат в администрацията, но в секретарията на РОУР никой не получава копие. И следващата тема сега наближава края на моето изказване. За сейнерите ще говоря сега. Япония прояви загриженост по тази тема. Дори се обсъжда а, молба към Европейския съюз за помощ а, за контрола на седнерите в този регион. И там чухме едно интересно, според мен, а, предложение. Япония даде много а, съществено обяснение на това, което се случва в Регионалната организация за управление на риболова и целите, свързани с намаляване на 30% от а, риболовното усилие, а в същото време се а, увеличава капацитета, а, вместо да се замрази на настоящо ниво или да се намали, което противоречи на тези цели. Ето защо трябваше да бъде направено предложение за замразяване на капацитета на сейнери. Япония се включи с това, че има много държави с интереса в тази област и а, сме подготвени, ако това предложение получи подкрепа от всички а, тези заинтересовани страни да правим тази гъвкавост. Разбира се, Европейския съюз, Франция, Съединените щати, Филипините, Канада подкрепиха предложението, но а, държавите от Роур, начало с Папуа Нова Гвинея, много ясно изразиха позиция, че не са готови да замразят нивото на капацитета, тъй като а, това би било в ущърп на развиващите се страни и не е достатъчно обосновано. Австралия запази мълчание. Папуа Нова Гвинея беше държавата, която най-силно атакува това предложение. Япония отговори на Папуа Нова Гвинея, казвайки Вие имате 30 собствени сейнера. Но имате твърде много гости във вашата изключителна економическа зона, каза Япония. Знаете какво имате, имам предвид, посочиха те. Япония, повтарям, каза, имате твърде много гости във вашата зона. Край на цитата, казва председателката. Естествено, отхвърлено беше предложението на Япония за замразяване на нивото на капацитета и освен това дори се планират 40 нови а, сейнера. Също така, маршаловите острови, които може да не намерите на карта, ако ги потърсите, но те самите смятат да а, включат още 4 свои сейнера, които всеки един от тях струва 20 милиона долара. Всеки един от тези 4 сейнера. Как намират средствата за това, не знам. Може да си представите откъде идват парите за тези скъпи сейнери. Китай продължава да изгражда безброй сейнери, не само под техния флаг, но и под чужди флагове. Отново се проявявам като ужасен а, човек, като ви говоря за това, но на Маршаловите острови не смятам, че имат средства да а, изградят 20 нови сейнера, които, всеки един от които струва 4 милиона долара. И така, това беше дебата, на който станах свидетел. Ние не бяха взети решения. За заключение, преди да отчета политическите аспекти, Европейският съюз също направи предложение за затваряне на целият риболов с сейнери в, в продължение на 3 месеца в цялата тази област, но само в открито море. Очевидно обаче, това усилие ще се премести в изключителните економически зони. Така че такова забраняване на 3, с продължение 3 месеца на риболова в открито море няма смисъл, тъй като просто ще се премести на друго място. То също беше отхвърлено, защото противоречи на суверенитета. Аз много се потиснах от наблюдението на това събитие и ми се струва, че държавите, които се опитват да направят нещо, не е нужно отново да ги изброявам, са изключително малко на брой. Две теми трябва да обсъдим. На първо място, как да окоръжим повечето други държави да приемат нещо в бъдеще, защото иначе просто няма смисъл да продължаваме с тази организация за риболова. И на второ място, нещо, което госпожа Ловин също спомена по-конкретно, Европейският съюз, и тук става въпрос за нещо, което ще обсъдим и с комисията следващия път, не трябва ли да направим нещо във връзка с износа, защото всички тези държави искат да изнасят своите рибни продукти в Европейския съюз. Аз не мога да докажа, че риболова, който осъществявате е от типа ННН, но ми се струва, че според регламента 1005 има редица държави, които не взаимодействат а, и не сътрудничат в устойчивото управление и съм сигурна, че доста от тези държави попадат в а, този списък. Не искам да нарушавам техните интереси, но ми се струва, че трябва да разберат, че трябва да променят начина си на действие, защото иначе става въпрос за една зона, една област, която е най-богата на рибни запаси и ще бъде разрушена. Ето защо ние, освен да действаме безупречно, трябва да помислим какво да направим, за да може тези държави да, раз... да разберат как да действат в бъдеще. Надявам се, че успях да обясня ситуацията и пред вас. И ако Европейският съюз не направи нещо, или ако не прави в момента нещо, то е защото се притесняваме да не направим някаква политическа оценка, но все пак нещо трябва да бъде направено. А, според мен това е сериозен въпрос. Надявам се и госпожа Лювин да засяга това в своя доклад. Трябва да бъде направено нещо. Не съм сигурна точно какво, но трябва да се съобразим по някакъв начин и да спазим методите за по-устойчив риболов. И в заключение също така бих казала, че съм била в а, други различни а, регионални организации за управление на риболова. Но искам да кажа, че в случая пасивното отношение на неправителствените организации също беше шокиращо. А, навсякъде другаде, където съм била, където се работи по подобни въпроси, неправителствените организации бяха съвсем различни. И така обърнах се към тях и те потвърдиха, не с думите, в които ще употребя аз, но те са пасивни, защото са, а, се страхуват да не попаднат от грешната страна в дебатите при тези развиващи се страни те не искат пряко да атакуват държави, които казват, ами, ние сме бедни, ние сме а, развиващи се страни. Да, наистина, може би те са бедни страни, но не са а, глупави страни, явно знаят как да действат. Европейският съюз няма много а, кораби там, 7 спарагати, 4 сейнари, но не това е принципа. Знам, че много а, време отделих на тази тема, но наистина се опитам да, е, се опитам да изразя моето а, становище, тъй като в случая то е свързано с много други аспекти, например като това споразумение, което гласувахме преди няколко дни с Съединените щати. Наистина, от политическа гледна точка смятам, че трябва да бъдат взети решения в бъдеще и след всичко, което видях и чух и Папуанова Гвинея, всичко това беше наистина доста интересно да се види от а, залата. А след това видях и доклада на комисията, който и вие имате на английски язик. Може би аз бях малко по-директна, но това е според мен реалната ситуация там. Исках да ви дам и малко по-обстоен доклад, тъй като е малко странна там ситуацията. Исках и вие да сте наясно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за обясненията и за всичко, което сте преживяли. Много се безпокоя от това, което чух. И се питам как ще се развиват нещата. Комисията даде много позитивна оценка. Аз ще изчета много внимателно доклада на комисията. Вие казвате също, че комисията се опитва да реши проблемите, които описахте, те са много сериозни. В дебата в пленарна зала господин комисара коментира и сега чухме от комисията, че не съществува писмен документ, излагащ това, което чухме като мнение на комисията в пленарна зала – но комисията пое ангажимент да направи един доклад по оценка на положението в е, района. Само, че те коментираха, че всичко е под контрол, няма проблеми, нещата си върват както трябва. А сега чуваме неща, които са в противоречие с това изявление. Искам да изясним нещата. Нека да попитаме е, комисията ако това, което вие току-що казахте, е така, комисията ще направи ли доклад за, тази, за това сериозно положение? И как е, се зачитава това с изявлението на, в пленарна зала на комисара, на комисаря, че всичко там е наред? Очевидно има разногласия, различни мнения в комисията. Определено смятам, че трябва да има някакво пояснение. Защото ми се струва, че в комисията има недоразумение. Госпожа Левен, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много съм впечатлена от вашето изказване. Аз също исках да присъствам на тази среща, но твърде късно кандидатствах. Смятам, че е много важно Европейския съюз да има активно участие в регионалните организации за управление на риболова навсякъде по света. Не само за да се бори с незаконния риболов, но също да настоява и за устойчив риболов. Смятам, че ние имаме много важна роля, разбира се, в сътрудничество и с Япония, и с Штатите, но смятам, че ние имаме повече възможност да правим това, отколкото другите свръх държави в това отношение, защото тяхната политика е по-протекционистична, докато ние имаме една по-обща картина и по-общ подход. Това, което описвате като поведение на страните, неспазването на разпоредбите на регионалните организации за управление на риболова. Това е ключов проблем, който трябва да се решава, защото ако в регионалните организации има съгласие, то не се е, изразява в последствие в национални законодателство и в такъв смисъл няма никакъв смисъл от него. Така че смятам, че това е един основен въпрос, който трябва да се решава в регионалните организации за управление риболова по целия свят. Тоест да се търси прилагане на техните разпоредби в националното законодателство. Е, сега, е, трудно е. Знам, е, примерно в Штатите трудно там има закон за незаконно, незаконен риболов който гласи, че ако един е, съд наруши разпоредбите на регионалните организации, но не и на националното законодателство, този риболов не може да се счита за незаконен. Тоест, е, много са сложни аспектите и този въпрос трябва да има действително основен приоритет. Тоест да се опитаме да убедим а, народите, че а, разпоредбите на регионалните организации за управление на риболова трябва да се изпазват, иначе е безсмислено всичко. Въпросът за износа много интересен този въпрос и се надявам, че ще допринесете към моя доклад с всякакъв вид идеи, защото трябва да се намери начин да оказваме натиск върху останалите народи, за да риболова да е устойчив, а не незаконен. About... По отношение на регионалните организации, действително, океаните са световно наследство и не можем да се съгласим с факта, че някои малки или големи нации тотално унищожават океана. И това, което вие ни описвате за темповете на риболов, свръхкапацитета 40%, нов капацитет се изгражда при положение, че трябва да се намалява капацитета. Ние не знам как бъдещите поколения ще се съгласят с факта, че ние сме виждали това и сме приемали да се случва. Дискутирали сме много с специалисти по международно право, с международните организации, как може да се работи по този проблем. И според мен това трябва да е основна тема. Трябва да търсиме независими оценки на ниво не за регионалните организации за управление на риболова. Даже може би да се създаде нова организация в рамките на ООН, която да отговаря за ЕРОУР и да се изготвят съответните независими оценки и да се търси след това страните по конвенцията да бъдат задължени да предприемат действия и да изпълняват съответните споразумения. Което ни води до следващия въпрос, вземането на решение в регионалните организации. Знае, така е, там обикновено решенията се вземат с консенсус и всеки, който не спазва общата позиция, трябва да бъде готов да бъде санкциониран. Това е също тема, която трябва да дискутираме повече. Това ще направя утре, когато представя моя работен документ. Във всички случаи благодаря за презентацията, която беше много интересна. Госпожа Родост, искам да ви благодаря, госпожо Фрага, за този толкова интересен доклад darüber. Тук има редица проблеми. Първото нещо обаче е да знаем какво се случва по света. Освен това, както каза госпожа Лювин, трябва да решим и някои вътрешни проблеми. Много различна информация получаваме от комисаря по регионална политика, например, е различна спрямо това, което получаваме тук. Така че въпросът е как да сме равнопоставени по отношение на информацията, която ни се предоставя. Трябва да поканим членовете и на Комисията по развитие тук, защото дебата в пленарна зала беше много убедителен и докладчика господин Мартин беше отчел положението в развиващите се страни. Сега обаче получихме много подробна информация от вас. Миналата седмица нямахме такава информация и тя щеше да ни послужи, ако я имахме в дебата от, от преди няколко дни. Трябва да имаме позиция на Европейския съюз по тези въпроси и си мисля, че трябва да обсъдим всички тези въпроси с хората, които се занимават с темата за развитието във всички институции. Ако договорите и споразуменията не се спазват, то трябва да има санкции и то наложени максимално бързо, съгласна съм. Благодаря. Следващия оратор, благодаря ви за тази презентация. Благодаря ви за това, което ни представихте относно положението, което е тревожно. Говорихте за това какви мерки може да вземе Европейския съюз по отношение на разрешителните за износ и тяхното временно замразяване. Въпросът е какъв процент от вноса в Европейския съюз пада на продукти, уловени в а, този район. Успяваме ли да ограничим тези продукти или страни, които не спазват правилата, успяват да внасят продукция? Ако това е така, техните разрешителни за внос трябва да бъдат иззети. И до каква степен изнасяме ние? Всъщност, до каква степен тези страни изнасят за Европейския съюз. Няколко въпроса се повдигат тук. Как функционират регионалните организации за управление на риболова и каква роля трябва да играе Европейския съюз и какво може да направи той? Какво може да направи? Първо трябва да отчетем, че само едно малцинство от тези страни имат устойчив риболов. Проблемът тук, госпожо Родос, не е свързан с развитието, защото в крайна сметка комисаря по развитие взе думата от името на комисията по търговия. По-скоро комисаря по търговия. Спомняте си, че комисаря каза, че притежателите на плавателни съдове не са очертавали проблеми, които имат комисаря Дехухт въобще не е разговарял с представители на европейския сектор по рибно стопанство. Либерализар Както каза комисаря, комисията се опитва да либерализира експорта. Проблема е, че няма координация. Аз не съм против тези развиващи се страни и техните права в собствените им зони, правото им да изнасят, да развиват крайбрежен риболов, но ако погледнете правилата за происход, ще видите, че те се тълкуват произволно и има едно разпределяне на на плячката на териториите между Япония и Папуа Нова Гвинея. Това застрашава интересите на останалите. Така че има разминаване между целите за развитие и целите за либерализация на търговията. Има подкрепа за целите, но няма координация. И този проблем трябва да се разреши на международно ниво, но това не се прави, защото всеки си работи в рамките на своя малък сектор. Европейската комисия казва, трябва да има либерализация на износа от тези страни. Това въжи и за рибните продукти. От друга страна, ние искаме да има устойчив риболов. Двете цели просто не са съвместими. Комисията казва, че експорта от тези страни е минимален, например от Папуа Нова Гвинея. Ако погледнете обаче полуготовите продукти, ще видите, че Папуа Нова Гвинея е на 6-то място с страните, които изнасят за Европа. В крайна сметка, и това се чуи в пленарна зала преди седмица, когато стигнем до средносрочното преразглеждане на споразуменията с Папуа Нова Гвинея и Фиджи ще трябва изцяло да преразгледаме правилата за происход за тези две страни. Имаме доклади от Генерална дирекция търговия. Те обаче, според мен, не са направили точна оценка на въздействието върху риболова в региона. подчертава се, че тези страни трябва да могат да изнасят свободно и това е. Значи, когато казваме от какви проучвания имаме нужда, мисля, че можем да отправим призив за едно обективно проучване, което да говори за различни неща и да има малко по-различна позиция от проучването на Генерална дирекция търговия. И възоснова на което да разговаряме с региона. До сега от комисията не сме получили уместна оценка на въздействието, точна оценка на въздействието, която да отчита всички проблеми на риболовната индустрия. Така че в рамките на комисията има координация. Ако погледнете различните отдели на комисията, ще видите, че няма координация. Господин Дехухт не искаше да говоря по този въпрос преди няколко дни. Той каза, че има проблем с рибарството, но не навлезе в подробности. 90% от присъстващите членове бяха представители на държави членки, които имат интерес в областта на риболова. Господин Дехухт обаче не пожела да отговаря на въпроси, защото той каза, че преди всичко важно е да, си, да се либерализират продуктите обект на износ от тези страни. И това, независимо от факта, че Навсякъде се говори за това колко е важен риболова за Европейския съюз. Не забравяйте, че и китайците ще се намесат. Така че има големи е, проблеми в сектора проблемите трябва да се разрешат и то по устойчив начин. По отношение на замразяването на рибовния капацитет на Папуа Нова Гвинея, ние казахме, че те имат твърде много гости в своите води. Въпреки, че имат право да защитават своята изключително економическа зона, те не го правят. Това е само един от проблемите в Тихия океан. А Тихия океан е изключително важна област за рибното стопанство и ако продължаваме така, ще станем свидетели на катастрофа в Тихия океан, така че от политическа гледна точка се мисля, че можем да поговорим с съответните комисари, да видим какво може да се направи. Господин Дехухт продължава да повтаря като мантра този износ – ние може да кажем, ако тези страни пък не спазват регламентите, ние ще им отнемем разрешителните. Това е. Ще прекратим така, ще продължим в 3 часа. Тогава ще говорим за Исландия. Имаме изслушване по темата Исландия. До скоро виждане в 3 часа. Сега прекратяваме